8 февруари. Приетите текстове са ви раздадени. Има ли възражения? Заповядайте. От името, от името на нашата група искам да помоля за промяна на дневния ред за чехадистите. Искаме да има замяна на точката от, сутрин, от сряда сутринта, но ние не говорим за това, казва председателят. Добре, благодаря ви, извинявайте. Sul processo verbale. По протокола. Иска ли някой да се изкаже по протокола? Не по дневния ред, а протокола от 8 февруари. По тази точка ли искате да се изкажете? Още не сме взели решение за протокола. Добре,